решения периодично за ограничение за български и румънски работници в светлината на променящите се условия на пазара на труда. И така, приключваме с тази точка и преминаваме към следващата. Тук става въпрос за изявление на комисията, свързано с продукти околонирани животни в хранителната верига. Господин Дали има отново думата. Господин председател, уважаеми господа депутати, много се радвам, че имам възможност да направя изявление от името на комисията по чувствителната тема за клонираните животни и продуктите от тях в хранителната верига. Първо трябва да подчертая, че няма доказателства за това, че е, е, може да има каквито да било опасения по отношение на безопасността на храните във връзка с е, продуктите от клонирани животни. Има обаче е, въпроси, свързани с хуманното отношение на животните, които са важни тук. Тези въпроси, разбира се, ще стават все по-маловажни с подобрението на технологиите. Има и още едно измерение на този въпрос, то е етично и попада извън правната рамка на Европейския съюз. Други съображения в общия дебат по този въпрос е правото на потребителите да знаят точно какво влиза в процеса на производството и също мер... отражението на мерките в тази област, евентуалното им отражение върху търговията. Трябва да се провери целесъобразността и пропорционалността на всички предлагани мерки в тази връзка. Разбира се, много добре ми е известна, по, по, известна позиция на парламента по отношение на използването на продукти от клонирани животни за производството на храни в Европа. Депутатите биха искали да има ограничение и за продуктите от потомството на клонираните животни. Този тип продукти се разглеждат като нови храни и се покриват от регламента за новите храни. Като се има предвид рядкостта на клонираните животни, е много малко, рядко, е, много малко вероятно те е, да се използват е, за храна. Проблемът обаче идва, когато говорим е, за потомството на тези животни, тъй като то много трудно може да се отличи от останалите животни. Комисията си дава сметка, че регламента за новите храни не е подходящата правна рамка за справяне с всички аспекти на въпроса за клонирането. Особено производството и продажбата на продукти различни от храните, като кожи и прочие, не могат да се покрият от този регламент за новите храни. И както много добре знаете, господа депутати, изготвяме доклад, който ще се занимае с всички е продукти от клонирани животни. Докладът ще е на лице през ноември и ще представлява една добра основа за бъдеща дискусия по този въпрос между всички институции. Очаквам една плодотворна дискусия и с парламента и с съвета, за да постигнем добро споразумение. Благодаря, господин комисар. От името на политическите групи, първо от името на НП, госпожа Аюзо. Три минути. Благодаря, господин комисарио. Тук става въпрос за продукти с клонирани животни, животни в, хранителната верига. Ние сме на едно мнение, че регламентът относно новите храни не трябва да обхваща продуктите от клонирани животни Това се твърди и от всички научни а, кръгове. Има обаче един проблем. Невъзможно е да се направи разлика между месо от клонирано животно и месо, което е от неклонирано животно. Важно е обаче за потребителите да са наясно от какво животно произхожда месото. Трябва да се знае откъде произлиза то, дали от едно клонирано животно или от едно неклонирано животно. Не само от етична гледна точка, а и по други съображения потребителите могат да решат да не консумират съответния продукт от клонирани животни. Продуктите от клонирани животни са забранени в момента на европейския пазар. Трябва да забраним, по този начин се забранява на производителите да използват една нова техника. Но тази техника може да се окаже добра за репродукцията на животните и може да е от голяма полза. Тъй като едно животно се клонира само тогава, когато а, това е едно много добро животно, като например биковете в Испания, които се клонират. Това са много е, добри расови животни. Но е, по този е, начин, ако се забрани клонирането на животни, производителите е, и животновъдите ще изгубят е, своите конкурентни е, позиции на пазара. Какво се случва с месото, което идва от трети страни? То също трябва да бъде забранено, когато е от клонирани животни, но това не се случва. И така се получава една абсурдна ситуация. Това значи, че нашите животновъди не могат да използват тази техника, за да станат по конкурентоспособни И от същата страна има а, месо, което ние консумираме, което не е етикетирано, което може да е клонирано, идва от трети а, държави. Имаме нужда от а, едно изявление на декларация. Защо ние подхождаме по този начин? Защо забраняваме на нашите животновъди да използват тази технология? И в същото време повтарям, че а, от трети страни ние консумираме продукти от клонирани животни без да знаем. Благодаря за социалистите и демократите за две минути, господин Кампулас. Благодаря, господин председател, господин комисар, драги колеги. Благодаря ви за информацията, която ни дадохте днес. Колеги, всички нови биотехнологични методи, които сме създали, притесняват потребителите. Клонирането на животни не прави изключение. Винаги извършваме анализи без предварителна концепция по темата. Явно че клонирането е добър метод за производство на, жив... на животински продукти. Е, тези продукти са устойчиви. Тези неща са обсъждани в парламента. Във Великобритания това лято бе проведено проучване е, на общественото мнение и като че ли има голямо разминаване между това, в което са убедени британските учени и това, в което са убедени чуждестранните учени. Е, някои е, учени казват, е, че е, само говеждите и свинските продукти трябва да бъдат забранени, ако идват от клонирани животни. И тук най-вече съображенията са свързани с хуманното отношение към животните. Научната общност е заключила, че няма никаква разлика между месото и млякото от клонирани животни, когато те бъдат сравнени с аналогичните продукти, е, получени по конвенционални начини. Но все пак данните са ограничени. Нямаме възможности, не сме имали възможност да направим проучвания, като проследим целия жизнен цикъл на клонираните животни. Следователно се нуждаем от допълнително данни. Нуждаем се от дебат, основан на науката, за да дадем правилните отговори на своите съграждани и те да могат да направят своя избор научно обосновано. Благодаря, господин комисар, и ви благодаря за това, че в бъдеще ще ни предоставите информацията, която ни е необходима, за да направим своята преценка. Благодаря, господин Капулас. Сега господин Йон. Uh, благодаря, господин председателю. Господин комисар, колеги, както други казаха, както каза и комисарят в изявлението си, Важно е, че няма никакъв риск за човешкото здраве от продуктите, както и от потомците на клонирани животни. Аз специално настоявам на потомството, защото тук въпросите са различни. Дали говорим за клонирани животни или за тяхното потомство. Днес поставих въпроса и вчера, когато неформално се срещнахме господин комисар, поставих проблема на шотландските фермери в това лято. Имаме едно семейство, което използва най-новите генетични методи от целия свят и те са купили животни от Съединените щати, като се оказва, че в родословието на биковете имало клонирани животни това животно можеше да се използва във фермата на семейството. Никой не разбра дълго време, че става дума за потомство на клонирано животно и 90 женски животни са били оплодени. Когато започнаха да продават обаче от тези животни млякото, тогава се очерта проблемът. В момента има уредба в Великобритания, според която Продуктите от клонирани е, животни се допускат на пазара, но не се допускат продукти от потомство на клонирани животни. Това означава, че животните нямат никаква стойност. Е, освен ако е, не бъдат преместени в друга държава членка, където има друго тълкуване на законодателството, или пък ако не бъдат продадени обратно в Штатите. И това е проблемът. Има много несъответствия в уредбата на държавите членки. Това вреди на потребителите и на земеделците, които са в състояние на пълна несигурност. Мисля, че е важно а, да имаме предвид, че като парламент сме стигнали твърде далеч, а, казвайки, че трябва да се забранят от системата и продукти, а, добити от потомството на клонирани животни. Това е прекалено, според мен трябва да е, се опрем върху всички научни доказателства, според които няма опасности за човешкото здраве от продукти, идващи от потомството на клонирани животни. И трябва да позволим тези продукти да навлязат в хранителната верига. Надявам се, че през едните месеци ще се умеем да изясним позицията си по този въпрос, който е много деликатен и за потребителите и най-вече за земеделците. Tiene la palabra el señor Господин Стаес, благодаря, уважаеми колеги. Това е една тема, която вие споменахте, но пък не споменахте случаят през това лято. А, явно има и а, е, прецеденти в е, Шотландия, където бикове и крави се раждат от ембриони, внесени от Съединените а, е, щати. И а, имаше а, доказателство, че и едно от тези животни, по-скоро продукти от а, това животно, са попаднали в хранителната верига. Бих искал да чуя вашият коментар. Това е един много важен въпрос. Вие казахте, че част от проблема е а, това, че а, потребители имат право да знаят а, какво а, консумират. Моите избиратели не знаеха какво а, консумират тези животни, които са родени в Шотландия, както вече беше казано, произхождат от клонирани животни. Този случай беше разследван. Вчера беше проведено заседание, свързано с новите храни а, беше обсъдена и позицията на съвета. Искам да а, разберете много ясно, а, че а, до края на годината трябва да приключи разследващата процедура няма много време. Нямате много време, за да вземете позиция в комисията. Вашата позиция ще е от изключително голямо значение, дали ще имаме някакъв резултат или не. Също заявихте, че на януари до до ноември 2010 ще бъде изготвен доклад от комисията това е точно крайният срок, в който трябва да свърши разследващата процедура. Вие, господин комисарио, трябва да побързате и да заемете една ясна позиция, така че да се постигне някакво споразумение с, с съвета. Също така знаете каква е позицията на парламента, свързана с мораториума а, има представители на комисията, които лобират тук в парламента и казват, а, мораториума е много а, лошо а, нещо, това се сравнява с а, банановата а, война, това ще предизвика търговска а, война в света. А, въобще не е това. Някои също казват, че това въобще не е свързано а, с, с здравето, че здравето на хората е застрашено, но аз въобще не съм а, съгласен научните доказателства за това, че продукти от клонирани животни не са опасни, са много слаби и необосновани. Искам а, съвсем ясно да изрите вашата позиция, преди аз да се осмеля да кажа нещо директно. Благодаря. За една минута господин Войчечовски. Пане Przewodniczący, już dzisiejsza wymiana Благодаря, господин председател. Дискусията, която провеждаме тази вечер, ясно показва, че разискванията за правната уредба на клонирането ще бъдат много тежки. Вярвам, че без нови т.е. Е, приемането, прибързаното приемане на нови технологии е, по отношение на хранителните продукти означава да скочим в басейн без да умеем да плуваме. Е, няма да бъде адекватно това, което приемем, без достатъчно научни доказателства. Всъщност, ние нямаме доказателства за дългосрочните последици и ефект на тези нови методи и продукти. Не знаем как те се отразяват върху човешкото здраве, върху здравето на животните животните, върху екосистемите и баланса между животинските видове. Защото клонирането не стимулира здравето на животните. Тези животни и клонираните не са здрави. Те страдат и за това трябва много да внимаваме. Не знаем достатъчно, за да поемаме подобни рискове. Смятам, че трябва да поддържаме и за напред забраната на хранителни продукти от клонирани животни. Група de Izquierda Unitaria Europea Izquierda Verde и dos minutos y medio, Ja, dank u wel. Eh, Благодаря, господин Войчеховски. Госпожа Лиотер, две минути и половина. Благодаря. През май месец казах до каква степен е, се страхувам е, на европейския пазар да не попадне месо от клонирани животни. Комисията е, каза, че е подобен страх няма място. През юли месец в парламента, тук от името на европейските граждани, формулирахме и изискване, свързано с забрана за пускане на пазара на месо от клонирани животни. И комисарят сега каза, че наистина гражданите трябва да знаят откъде идва месото в хранителната верига. Откъде каца във вашата чиния месото, което купувате. Какво ще направите, господин комисар, за да не се стигне до предишните неприятни случаи, при които потребителите не са знаели това? И ще чакате ли още дълго? Още един въпрос. Нищо не казахте, защото това бе отбелязано от господин Дехухта. Той защитава забраната казва, че ще се стигне до търговска война с Аржентина и Бразилия. Вижте какво, аз предпочитам търговска война вместо е, да се стигне до е, нетърпими е, последици за клонираните животни, а и за човешкото здраве. Клонираните животни живеят малко и живеят болни. Според мен Европейският съюз трябва да предприеме категорични действия, възможно най-бързо трябва да се предприеме законодателство и да се приеме законодателство, продуктите от клонирани животни от тяхното потомство също трябва да бъдат регулирани. Господин Дехухт казва, че ще се стигне до проблеми, ако поддържаме забраната и в бъдеще. Но биотехнологичната индустрия е тази, която най-много се притеснява, а господин комисарят претендира привидно, че се грижи за здравето на европейските граждани. Всъщност, той е е, може ли да взема становище по е, сфера извън неговата компетентност? Е, всъщност, трябва да вземем предвид становището на Световната здравна организация. При положение, че има такива препоръки, ще оставим ли Европейския съюз да се влияе от други интереси в ущърп на здравето на европейските граждани? Благодаря, господин Аню. Господин председател, радвам се, че имам възможност и аз да се изкажа за минута. Тук положението е доста противоречиво. Е, подобно на генетично на модифицираните организми. Е, е, учените все казват, че нещата са безопасни и на емоционалната реакция е огромна и отрицателна. Комисията позволява държавите членки да вземат своите решения и именно така трябва да се вземат решения. Това се случи след години наред замразяване на тази дискусия и прехвърляне на топката от една на друга европейска институция. Не е случайно, че има объркване по отношение на клонирането на животни. И е, Европейския парламент на е, се меси там, където не му е работата, ако иска да има е, европейско право по този въпрос. Всичко това трябва да в ръцете на държавите членки. И държавите членки, които позволят използването на такива животни, е, ще вземат сами своите решения и ще създадат е, възможности за своите фермени благодаря, господин Далц. Госпожа Далца, извинете, за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Приветствам думите ви по тази тема днес вечерта. Както каза Джордж Лайен, има доста проблеми напоследък в Великобритания относно пускането на пазара на продукти от потомство на клонирани животни. Няма единно послание от страна на комисията и а, стандартизационните органи в Великобритания. Това предизвиква голямо объркване, което създава трудности на земеделците и а, има отражение върху безопасността на храните. А, Агенцията за а, продоволствена стандартизация а, в Великобритания третира тези продукти като нови храни. Докато в други страни от Европа те не се третират като нови храни. Това е нетърпимо положение. Доста дискусии има. Имаше и разговори между комисаря и агенцията, за да се изясни положението и за потребителите, и за земеделците. Що е нов продукт? от гледна точка на клонираните животни на тяхното подобство трябва да бъде ясно. Трябва да има единен подход в Европейския съюз и единен да бъде подходен и към вносните продукти от трети страни. До сега агенцията в Великобритания получава противоречиви съвети и препоръки и това трябва да спре би трябвало доверието в е, безопасността на продуктите да се поддържа от категоричността на комисията. Благодаря. Сега започваме с отделните изказващи се. Три минути господин Шнелхарт. Господин председател, господин комисарио, по а, време на дискусите, които водихме, свързано с новите храни, решихме да не включваме продуктите от клонирани животни, а да призовем комисията да изготви друг нов документ специално за тези продукти от клонирани и животни. Аз виждам, че днес нещо дискусия дискусия ще а, послужи като основа за изготвяне на законодателния документ от страна на комисията за изготвянето на който крайният срок е ноември. Беше подчертано многократно, че времето ни притиска. Видяхме какво се случи лятото в Великобритания. Знаем за 150 случая на клонирани животни. Има и други случаи, които не са съвсем доказани. И Искам да кажа защо ние тогава държахме да има а, специална а, регулация. Причината е, че не е ясно а, дали месо от клонирани животни е съвсем безопасно и как то може да се различава от месото на неклонирани животни. Това трябва да бъде проверено още веднъж един втори аспект, свързан с етиката и хуманното отношение към животните. По този въпрос ние също имаме определени права, защото в договор от Лисабон е а, включено хуманното отношение към животните. И ние смятаме, че клонирането поставя а, определени а, опасности и съмнителни практики, свързани с а, хуманното отношение към а, животните. Да, а, няма конкретни доказателства и моля ви, отидете в магазина и вижте как, се, е, как е етикетираното говежото месо. Нищо не е обозначено. Как можем да познаем дали месото е клонирано? да, има един регистър, обаче, в който може да се проследи производството на това месо, да се проследи всичко в подробности, от какво поколение произхождат те и така нататък. Както се казва, човек може да изчезне, едно животно не може, защото навсякъде те са регистрирани. Нека да бъде а, разрешено внасянето на и производство на клонирано месо и пускането в хранителната верига, но нека да бъде етикетирано по съответния начин и да не забравяме хуманното отношение към животните. Благодаря на колегата Шнелхарт. Сега за две минути госпожа Макавам. Ам... Господин комисар, Можете ли да разясните какво точно възнамерявате да представите през ноември, защото вие споменахте един доклад, а сега се говори за това, че има вратички в закона и фермерите са поставени в много тежко положение, защото няма ясно тълкуване на съществуващото законодателство. Така че не може само да обсъждаме някакъв доклад през ноември. Ако направите нови предложения, ще отнеме 18 месеца, докато се създаде ново законодателство по въпроса. А междувременно, какво да се прави? Аз пред, предлагам да се наложи мораториум на продуктите, на хранителните продукти от клонирани животни. Както, бе каз... Както каза господин Шнелхарт, не е подходящо етичните въпроси да се включват в правото. Лисабонския договор има разпоредба, в която казва, че всички разпоредби в правото на Европейския съюз трябва да вземат предвид хуманното отношение на животните. Има специална група създадена от председателя Барозо, която разглежда етичните въпроси, свързани с политиката на Европейския поли... на съюз и там става съвсем ясно, че има много сериозни етични съображения, свързани с страданието на хлонираните животни. Друг важен въпрос е биологичното многообразие. Ако има семейството, едно и също клонирано семейство, е, е, животно, това може да създаде много е, сериозни проблеми при е, размножаването на животни с такава връзка, нещо, което може да доведе и до сериозни економически и екологични последици. Заключението от е, работата на етичната комисия е, че са необходими повече обществени разисквания, преди да се допусне храната от клонирани животни на пазара. И така, нека да имаме ясно тълкуване Нека да не поставяме фермерите в такова невъзможно положение, да действаме бързо, първо мораториум и после а, един сериозен дебат по едно сериозно, по един сериозен законодателен арт. Акт. Госпожо Махавен, благодаря много. Колегата Хойслинг има думата за една минута. Господин председател, господин комисар, аз много се очудих, когато чух вашето изявление. Да се държите така, все едно нищо не се е случило. През юли парламента ви а, сподели неговата позиция за налагането на мораториум. Ние изискахме създаването на законодателство и в тази насока не се случи а, нищо. Просто а, вие нямате а, никакво никакво понятие какво се случва. Не, за всеки един въпрос, който зададохме, казате не знаем, не знаем какво да кажем, няма никакво понятие, не знаем колко животни са били клонирани и а, а, се държите така все едно до ноември, изготвянето на доклада има много а, време, а това не е така. Не е правилно това, което господин Лан каза, че а, парламентът много ясно а, се из, а, каза за налагане на мораториум върху второто поколение. Трябва съвсем ясно да се каже, че това също е един проблем. А, всички проучвания показват, а, че тези технологии не са изпълнени изпробвани достатъчно, няма а, дългосрочни изпитвания и не се а, знае какво би се случило в бъдеще. Също така има случаи на нарушаване на хуманното отношение към животните при клонирането. Само 15% от тези животни оживяват. в рамките на Европейския съюз има директива за законодателство за хуманно движение, хуманно отношение към животните, която трябва да се спазва. Ние съвсем ясно виждаме, че обществото е настроено срещу допускането на продукти, продукти от клонирани е, животни. От нас се очаква много внимателно да подходим с тази тема. Е, да, новите технологии са е, знак за напредък, но не значи, че ние трябва да ги използваме автоматично, ние трябва да се запознаем с е, е, тях и да видим какво е тяхното въздействие. трябва да си дадем въпроса дали сме поели по правилния път, дали защитаваме интересите на нашите потребители и животновъди, земеделски стопани. Не, не го правим в момента. Ние очакваме от комисията да изготви своето предложение. Това, което се случи в Шотландия, показа, че комисията е абсолютно неспособна да предприеме каквото и да е в рамките на Европейския съюз. Ние се изявихме срещу използването на хормоните. Ние устояхме нашата позиция и смятам, че и други наши позиции можем да устоим, когато те представляват опасност за потребителите. Господин Пашка. Благодаря за дадената ми дума, господин председател. Господин комисар, Европейският парламент вече разисква този въпрос през септември 2008 година. Резал... Резултатът беше приемане на резолюция а, за пълна забрана на клонирането и а, за забрана на вноса на продукти от а, клонирани животни. В тази резолюция бе отразено безпокойството на много специалисти и на обществото. Клонирането е свързано с много проблеми. Висока смъртността сред клонираните животни в най-ранната им възраст. Научните данни на Световната организация за хуманно отношение на животните показват, че само 6% от клонираните животни израстват в здрави възрастни индивиди останалите умират. Освен това, ако неклонираното животно е 7 годишно. Клонираното животно с раждането си е 7 годишно, което води до много болести сред клонираните животни. Това постава въпроса и за доверието сред потребителите. Американската агенция за храните твърди, че продуктите от клонирани животни са също толкова безопасни, колкото продуктите от традиционно отглеждани животни, но въпреки това не смятам, че ще бъде разумно, господин комисар, да се отваря пазара за продукти от подобни животни и европейското общество да бъде излагано на рискове за здравето следствие на това. Благодаря, господин Пашка. Сега Господин Нелцър, една минута. Благодаря, господин председателю. Днес стана е, ясно, е, че е, продуктите и месото, които попадат е, в хранителната верига се от клонирани животни представляват опасност за нашите потребители. Също е, така клонирането е, на животни е свързано с редица болести. може да се използват в тази насока и са много удачни аргументите на защитниците на животни и на етичните съображения. Потребителите трябва да имат право да решат дали искат да купят такъв продукт или не. В Великобритания в хранителната верига попаднаха продукти от клонирани животни, но Великобритания не е изолиран случай. С сигурност има и други граждани в рамките на Европейския съюз, които потребяват месо от клонирани животни без да го знаят. За три минути госпожа Сома. Благодаря, господин председател, Господин комисарио, аз съм за използването на зелени технологии, но клонирането е нещо друго. Не може да се сравняват двете неща. Клонирането на животни е просто вид измъчване. Ам... Разбира, по време на а, колонирането и след него смъртността е много висока, много малка част от тези животни а, оживяват, а, податливи се на редица а, заболявания. А, трябва да имаме тези неща а, предвид защото не би трябвало да подкрепяме използването на такива технологии. Това направихме и с решението си през юли, когато се обявихме срещу клонирането на животни. Да, ние знаем, че има продукти от клонирани а, животни, които може би не са толкова опасни за здравето и може би са годни за консумация. А, но няма, а, няма нещо такова като недостиг на месо от а, ам, неклонирани животни. Защо трябва а, да влизат на пазара а, продукти от клонирани е, животни? Няма аргументи за това а, да се. А, предлага на пазара месо от клонирани животни. Искам да се наложи забрана на клонирането, както и на продукти от клонирани животни в рамките на Европейския съюз. Това трябва също да обхване и вноса. Не трябва а, тайно да се внася месо от клонирани животни, а, какъвто е случаят в Шотландия. А, трябва да има проследяемост на производство на тези продукти, както е случаят с говежото месо. Като цяло, това е един принципен въпрос, свързан с етичните норми. Колега спомена, че трябва да се занимаваме с етичните аспекти на този въпрос. Опитът показва. Аз съм животновът. А, опитът показва, че всички техники за репродукция, които функционират в крайна сметка, започват да се прилагат и върху хора. Искаме ли това да се случи с клонирането? Ще можем ли да приемем клониране на хора? Аз лично не бих могла. И ако, например, чрез колониране може да се произведе един много важен орган. Дори в този случай аз бих се отказала. Това е един ужас лично за мен. Аз искам да се забрани не само клонирането на животни, а и ам, разпространението на продукти от клонирани животни и тяхното потомство в Европейския съюз. Не трябва да се влияем от това, което се случва в Съединените щати. Господин Табачи. Грасиас. Tisztelt biztos Благодаря, господин комисар. През последната година, откакто сте комисар, разбирам, че се опитвате да защитите здравето на европейските потребители и граждани. И както бе споменато и от госпожа Макейвен и госпожа Зомер, както колегата Копол Сантос, има множество аргументи за и против. Първо има здравни Съображение, В Съединените щати има експериментални резултати, но няма обективни европейски е, експериментални резултати, е, които не са насърчавани от американските лобийски интереси, които ясно да показват дали или не има рискове. Но дори да няма рискове, трябва да продължи, продължат научните изследвания. Но както бе казано, като член на комисията по селско стопанство, аз съвсем добре разбирам, че е напълно излишно продукти от клонирани животни да попадат на полиците на хранителните магазини в Европа. Трябва да защитим пазарите си и от внос на такива продукти от трети страни бе повдигнат и въпроса за хуманното отношение към животните. Напълно съм съгласна с всички, които казват, че не трябва да, пред... доста... да поставим ограничения пред научните изследвания, но все пак има ам, ограничения за клонирането. Аз не бих искал а, хората да се клонират. Какво? Един друг а, европейски депутат да се клонира от мен, така ли? Мисля, че това е напълно безумно. Благодаря господин Тебаш и госпожа Грасте. Две минути. Благодаря, господин председателю. Дискусията тази вечер показва добре колко е деликатна темата. От известно време говорим за това, говорим тази вечер, ще говорим и докато господин комисар ни представите известието си по темата. Когато обаче е толкова деликатна една тема, според мен трябва да бъдем много категорични и солидни в подхода си. Става дума за продуктите от клонирани животни в хранителната верига. Чувам много да се говори за рисковете за здравето. Припомням само, че днес ние се опираме върху позицията на Европейския орган за безопасност на храните. Според тази позиция, за момента нищо не показва, че продуктите от клонирани животни или от тяхното потомство води до рискове за здравето, за околната среда или други рискове в сравнение с продуктите от животни отглеждани конвенционално. Това ни кара да бъдем предпазливи, да не заемаме позиция на една или на друга страна преди да сме събрали всички научни доказателства. Трябва да се предпазим от възприемането на позиция, която ще бъде или отстъпление, или пък категорична позиция, още по-лошо, под въпрос, който е толкова комплексен и който заслужава задълбочено проучване. Проучване по същество – включително и светлината на международната търговия. Защото всъщност, господин комисар, вие е, правилно ни казвате, че в Европа рисковете са ограничени. Ние имаме конвенционно животновътство, конвенционално животновътство, което дава достатъчно продукти. Но какво става, когато внасят материал земеделците, евентуално от Съединените щати. Този материал идва от клонирани животни. Следователно, в такива случаи трябва да имаме на лице всички гаранции, за да можем да действаме в съответствие с правилата на Световната търговска организация и да избягваме а, нелоялната конкуренция. Нашите земеделци очакват тези отговори. Именно те са в трудно положение днес. Съгласна съм всички. А, а, колеги, които казаха, че потребителите не желаят да консумират месо от такива животни. Но нямам а, никакво съмнение а, във волята на комисаря дали да хвърли светлина по тези въпроси и да даде отговор на многото нерешени проблеми днес. Давам му доверие предварително, защото точно това каза господин Дали. И аз очаквам неговия доклад. Европейският потребител трябва да знае какво яде. И за тази цел имаме нужда уредба, но тя трябва да се опре върху категорична научна база, за да можем да а, вземем необходимите мерки по отношение на продуктите от клонирани животни и тяхното потомство и особено на вноса на тези продукти. По тези причини очаквам известието на комисаря дали предвидено за ноември тази година. Благодаря, госпожо Гростет. Сега госпожа Сърбо за две минути. Благодаря, господин председателю. Неодавна научих, че продуктите от клонирани животни са влезли в европейската хранителна верига. Европейският парламент нееднократно е повтарял, че подобни продукти следва да бъдат забранени от гледна точка на безопасност и от гледна точка на опазване на околната среда. Трябва да имаме силна единна позиция по този въпрос, когато се водят преговорите за регламента за новите храни. Становищата на ЕФСА и на други е, органи показват, че има сериозни проблеми както с клонираните животни, така и с продуктите от тях. От друга страна, що се отнася до околната е, среда, е, нарасналото потребление на месо е, би имало опустошително влияние. Е, Клонираните животни е, нарушават е, многообразието сред животинските видове, е, разширяват рисковете от болести сред животните и намаляват продоволствената безопасност. Чухме доста доводи за Световната търговска организация, за международната търговия. Казва ни се, че не можем да забраним присъствието на тези продукти на европейския пазар, без да нарушим правилата на световната търговия. В миналото обаче Съюзът е вземал решение за забрана допускането на определени продукти, когато е било преценявано, че те са опасни или въвеждат заблуждение потребителя. Трябва да проучим всички юридически възможности възможности за поддържане на такава забрана. Освен това, трябва а, правилата на Световната търговска организация да бъдат съобразени с етичните а, аргументи и с. А, аргументите за безопасността на храните. Всъщност няма ясни доказателства за а, някакви ползи, които подобни продукти да носят. Комисията трябва да предложи конкретно решение на проблема и при това решение трябва да се съобрази мнението на парламента, защото той представлява европейските граждани. Не трябва да допускаме рискове и експерименти с здравето на нашите съграждани или е, експерименти с нашата околна среда. Благодаря, госпожо Сърбо. Сега госпожа Делво. Три минути. Мерси. Благодаря. Господин комисар, искам да ви кажа, че е, доста се съмнявам от една страна. Ние в Европа искаме да има повече прозрачност за потребителя, да има проследимост на месото от а, кланицата до чинията, от отглеждането до чинията, въвеждаме а, качествени изисквания и също времено нашия потребител не знае дали яде а, месо от а, клонирано животно. Даже в моята страна, в Белгия, трето поколение а, продукти от клонирани животни а, са били ядени от потребителите без никой нищо да им каже. За какво говорим всъщност? Аз лично смятам, че в моята, а, чиния не искам да присъства а, месо от клонирано бургундско говедо, което е кръстосано а, с гени на Морков. Затова всички потребители а, е, си задават а, е, този въпрос и непрекъснато повтарят, а, е, че се противопоставят. Относно продуктите от клонирани животни, не можем а, да проповядваме, че ще има по-добра информация на потребителите и а, същевременно а, да предлагаме месо от клонирани животни без потребителите да знаят това. Второ, а, може би науката не е доказала отрицателни последици от използването на продукти от клонирани животни, от тяхното потомство, от млякото на такива животни. Нищо не е доказано, включително и безвредността на тези продукти. Следователно, на мен ми се струва, че трябва да се опрем върху принципа на предпазливостта. Трето, вие казахте това в началото на изявлението си по отношение защитата на животните трябва да мислим. Днес парламентът гласува за ограничаване на срока за провеждане на експерименти с животните. Е, трябва да се ограничава страданието на животните. От юли 2008 година се знае, е, че има много сериозни и понякога фатални последици за здравето на клонираните животни това клониране. Е, беше казано от преждеговорившата колега, че трябва от етична гледна точка да се обоснове използването на продукти от клонирани животни, ние имаме достатъчно месо. Освен това, използването на клонирани животни ще има отрицателно отражение върху генетичното многообразие, защото помнете, че 7000 през 1900 година са били видовете домати докато а, сега са само 150. Това се дължи на генетичната селекция. Това ли искаме? Това е въпросът, който трябва да си зададем. Благодаря, господин Арсенис. Минута и половина. Благодаря. Кире Питропе, Πραγματικά δεν имаме сали άλλη συζήτηση Благодаря, господин председателю, господин комисарио. Не мога да си спомня други а, дискусии, по време на които да бяхме толкова единни, както сега тук в рамките на парламента. Дори гражданите са единни, като казват, че те не искат да потребяват продукти от клонирани животни. Някои се позовават а, а, на решения от СТО. Това е един аргумент, който има политически характер. Не можем да подхождаме по този начин. Не можем да се справим с тези страхове по друг начин, освен с мораториум. Договорът Лисабон вече е в сила, което значи, че принципът на превенция трябва да лежи в основата на нашето решение. А именно този принцип трябва да въжи за сигурността на тези продукти от клонирани животни. Ние сме на едно мнение, че не трябва да си правим експеримент с здравето на европейските граждани. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Не съм убеден, че има каквато и да била необходимост, моралност, безопасност и проследимост, когато става дума за клонирани животни. От години се опитваме да насречим екстензивното, а не интензивното производство и се опитваме да насречим естественото възпроизводство, за да може да се гарантира нарастването на популацията на животни. По отношение на моралността, както вече бе казано, почнали е да се прилага клониране на широко, Малко време ще мине и ще започне да се прилага и към хората. Що се отнася до безопасността, напълно съм съгласна, че не може на този етап да се каже, че потомците на клонираните животни са безопасни за човешка консумация. И накрая, прозрачност. Предполага се, че може да се е, проследи храната от фермата до масата. А сега какво? От клонираното животно до дома. Така ли и да променим нашия лозунг за прозрачността? Не трябва да се работи по този начин. Благодаря, господин Кели. За една минута има думата госпожа Кастинг. Сегата комисар. Уважаеми господин комисарио, в Великобритания за първи път беше оповестен случая за консумиране на месо от клонирани животни, което вся несигурност сред потребителите. Господин комисарио, не трябва пропуски в законодателството на Европейския съюз да бъдат пробутвани на земеделските стопани. В Европе, в Европейския парламент изрази ясно своето становище по отношение на регламента за новите храни. и има етични съображения, които трябва да бъдат взети предвид. При подхождането към продукти от клонирани от животни. Трябва да се постигне едно споразумение е, и с производителите от една страна и с Европейския съюз от друга страна, за да може всички да са доволни. За госпожа Каренбах. Господин председател, господин комисарио, политиката има нужда от научни данни, за да взима своите решения, но когато научната оценка казва да, може да се направи, не значи, че ние трябва да го правим. Техническото изпълнение на едно такова решение ще е в ущърп на моите избиратели. Те не искат да имат месо от клонирани животни в чинията си. Разбира се, потреблението на яйца от кокошки, които се отглеждат в в клетки също не са опасни за консумиране, но а, а, те не се предпочитат. Трябва ясно да кажем не на ам, потребление на продукти от клонирани животни, както и има мораториум върху месо и продукти от клонирани животни от второ поколение. Е, високия стандарт. Господин Калиновски, благодаря господин председателю. Високите стандарти е, по отношение производството на храни в Европейския съюз е, гарантират доброто качество на тези продукти и изпълнение на очакванията на потребителите. Имаме известни изследвания, които показват, че качеството на месо от клонирани животни не се различава от това на традиционно произведеното месо. Но прилагането на подобни нови методи се очертава като проблем. Нуждаем ли се наистина от използване на клонирането? като се има предвид, че имаме доста съвременни технологии в земеделието и в животновътството. Е, в интерес и на е, производителите и на животновъдите е този въпрос да бъде уреден така, че да не се нарушава конкурентоспособността на европейското селско стопанство. Също така трябва да вземем предвид моралните дилеми, които съществуват и ще съществуват, е, когато започнем да готвим храна от продукти, идващи от клонирани животни. Благодаря, господин Яр, една минута. Благодаря, господин председателю. Има четири причини, които си отбелязах срещу разрешаването на месо от конирани животни. На първо място не е желателно потребителите да консумират такива продукти, нито от конир живот, нито от тяхното поколение. Второ, не е доказано дали няма някакви опасности за здравето на потребителите. На трето място, клонирането на животни може да доведе до здравословни проблеми а, на самите животни. И на а, четвърто а, място по, от поради етични съображения не трябва да се допускат тези продукти на пазара. Трябва да се приеме законодателство, което забранява а, достъпа на такива продукти до пазара, както и а, такива продукти да бъдат ясно обозначени. Благодаря, господин Яр, за една минута, господин Ферейра. Благодаря, senhor presidente, senhor comissário. Благодаря, господин председател. Господин комисар, продуктите от клонирани животни, които навлизат в хранителната верига без да са авторизирани, без да са идентифицирани и без да са етикетирани, представляват сериозно сен повод за притеснение. Особено като си имам предвид, че такава, тази информация излезе е, няколко седмици преди е, да се наложи забрана за използването на такива продукти в Европейския съюз, така че сега трябва да предложим принципа на предпазливостта. Трябва първо да установим какъв е обществен интерес и е, интерес е свързан с, с общественото здраве, както и с хуманното отношение към животните. Тези принципи трябва да имат превес на всички останали. В бъдещето ако се позволи продажба на такива продукти, трябва да зачитаме принципа на прозрачността, информираността и свободата е, на избор за потребителите. За съжаление, в момента нещата не стоят така. Може да се окаже, че храни с генетично модифицирани елементи и е, клонирани животни са навлезли в хранителната верига. Благодаря много, господин Ферейда. Госпожа Саховска, една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Сутринта доста разисквахме за защитата на животните, използвани за научни цели и за експерименти, които могат да допринесат за разработване на лечение на тежки заболявания голямото мнозинство от колегите се обявиха против изтезанието на животните и тяхното страдание. Над 85% от опитите за клониране обаче пропадат. Много голяма част от тези животни страдат и просто умират преждевременно. Повечето потребители са против потреблението на месо от такива животни и е, освен това има още един е, голям проблем. Е, клонирането на животни отваря вратата към репродуктивното клониране на хора, което е извън нашия морал. Знам, че има хора, които биха желали този смисъл да променят дори Лисабонския договор. Господин комисар, вашата позиция трябва да бъде недвусмислена. Благодаря, госпожо Заборска, господин комисар. Бихте ли обобщили дебат? Благодаря, господин председателю, почитаеми евродепутати. Не съм очуден от това, че темата привлече толкова внимание и породи такива разисквания. Благодаря на всички депутати за това, че изразиха становищата си. Различните поставени въпроси разкриват необходимостта от дълбоко разбиране на проблематиката, за да можем да вземем решение съизмеримо с фактите и опряно на информация. Както казах в встъпителното си слово, комисията смята по-късно през годината да приеме изчерпателен доклад отчет, като очертае основните въпроси, свързани с клонирането. Надявам се, че това ще се превърне в основа за разисквания между институциите. По-нататък. Подчертавам, че сегашното положение може да се проясни и да се подобри само чрез консенсус между всички институции. Е, този е, дебат се осъществява от януари 2008 година и очаквам заедно с вас да постигнем напредък, като практическата ни цела трябва да бъде е, да намерим такива правила, които ни позволяват да вървим напред. Благодаря, господин комисар. И пасамо... Благодаря за това, че бяхте кратък. Така стигаме до последната точка от дневния ни ред.